Uh, like а, добре дошли. Е, а, аз приветствам вице-президента на Европейската комисия по отношение на хоризонталните ви отговорности за устойчиво развитие. Ще, а, ще желаем да чуем за регионалния подход, също плановете за изпълнение на на целите за устойчиво развитие във вътрешната и външна политика на Съюза. Знаете за делегацията на Комисията по околна среда от нейните членове на форума на високо равнище в ООН и на конференцията по, по а, океаните също, като имаме предвид важността на предложението. Искаме да чуем и за плана за еднократна употреба на пластмаси и други. По институционалните взаимоотношения ще говорим за делегираните изпълнителни актове. Няколко досиета включват те. ГМО-тата, емисиите и така нататък. Всичко това, което е бреме за приемане на, по, по посока на приемане на законодателството. Сега искам да ви благодаря за вашето присъствието, господин вице-президент. Имате думата за вашето въведение, след което ще изслушаме координаторите и колегите с въпроси и коментари. Добре дошли! Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове, дами и господа. Мандата на тази комисия е работата по кръговата економика, био, биоразнообразието, океаните и така нататък, свързана с предизвикателствата, така че обществото да постигне устойчиво развитие и да изпълни Парижкото споразумение. Мисля, че това е една от най-големите предизвикателства на нашето време. Да, трябва да постигнем баланс между необходимостта да защитим околната среда и да подобрим условията на живота, като никой не бъде изоставен, за да може е, устойчивото развитие да продължи, трябва да има синергия между дневен ред 2300 и промените, грижата за промените в климата, устойчивото развитие и постигането на устойчиво развитие и неговите цели ще бъде практически невъзможно без всичко това. По-късно тази година комисията ще представи документ с разсъждение за една устойчива Европа 2030 като част от дискусията. И аз съм се радвам да кажа, че предложението за следващата многогодишна рамка укрепва политиката за околната среда в бюджета. Дори предложихме въвеждането на разходи за инструменти за околната среда, като кохезионното, фонда за кохезионно развитие. Трябва ни частни инвестиции обаче, за да мобилизираме частен капитал за тази цел. Комисията прие предложение по отношение на устойчиво финансиране миналия месец. Смятам, че кръговата економика и плана за нея, прият през декември 2015, е една история за успех и един добър пример какво можем да постигнем заедно. До днес около 85% от мерките са вече изпълнени. Силно сътрудничество между европейските институции, особено с парламента и с вашата комисия, Наистина, благодарение на тях напреднахме като ревизирахме някои законодателства по околната среда, искаме да продължим и да подпишем последните актове, а именно използването на еднократно използване на пластмаси и също повторното използване на водата и също така голяма е интереса към кръговата економика от страна на държавите членки, частни лица и гражданите. И тя играе важна роля в този преход. Не само в Европа, но и в света. Разработваме златен стандарт, който е добър за околната среда, но е особено добър за нашата економика и за нашата бъдеща конкурентна способност. Нашата стратегия по пластмасите – в кръговата економика, представя визия да направим индустрията на пластмасите най-инновативна, най-умна, най-устойчива на, европе... на световно ниво. Рециклиране на пластмасите. Само 6% имаме. Стратегията обаче ще гарантира рециклиране а, да бъде изцяло интегрирано в а, производствените вериги, да се създадат нови работни места отпадъците от пластмаси растат в океаните и всеки ден бездействие значи много нови разходи. Ясно е, че трябва да действаме. Новите правила имат за цел нови мерки за премахване на тези отпадъци от океаните и плажовете. И всичко това съставлява около 7% от целия буклук в океаните. Други мерки ще бъдат, различни мерки ще се приложат, различни альтернативи, и, които да могат, да могат да бъдат и а, да постижими от гледна точка на разходите. Разбира се, искаме да направим това, което е възможно с това предложение – забрана на използването още на пластмаси за някои места, като плажове, а, също за а, а, сламките, баркалките и така нататък. Всичко това да бъде изработено от по-устойчиви материали. Някои а, продукти имат нужда от етикетиране. А, също трябва да има и доброволни действия, създавено и изискване на голяма отговорност от страна на а, производителите, които и да покриват разходите за почистване, а те сега се покриват от данакоплатеца. Също дизайн, да се свържат капачките с стъклени бутилки, 90% събиране на бутилки, които да бъдат използвани по втори път и схема за отговорност на производителите. Всичко това ще, гарантиране, ще гарантира по ниско по-низки цени за почистване. Аз надявам на нови възгледи да бъдат изразени тук, да бъдат споделени от вас, за да приемем това предложение до края на мандата на нашата комисия толкова много подкрепа имаме, че ще бъде жалко, ако не можем да, изпъл... да изпълним всичко това, докато а, вече нямаме една положи... един положителен резултат. Това е задължително, това е вдъхновяващо. А, и то трябва да стане преди изборите за следваща Европейска комисия. Да не чакаме да не губим време. В момента имаме и преговори по отношение на изкуствените торове, план за действие. Трябва да сме бдителни в тази, наистина това да бъде една кръгова економика. Да се използват биоразградими пластмаси, а те в момента се използват и се оставят буклуци по обработваемата земя. Те трябва да бъдат събирани и рециклирани. И по този начин да намерим едно възможно решение. Но на първо място ни трябват ясни стандарти, които да гарантират разграждаемостта на упаковките, за да имаме едно чист, една чиста околна среда. Да, да бъдат разграждаемостта да могат да се разграждат, но да има и конкретни изисквания, защото иначе може да се създадат проблеми. В заключение, мисля, че днес е много ясно, че а, разрушаването на околната среда струва скъпо и наистина надхвърля а, разходите, а, печалбите от тези производство. Косвено и некосвено всичко това е свързано с рискове за околната среда. Екологичните проблеми не могат да се решат само от хора, които са, работят в областта на околната среда. Не можем да говорим за мобилност без биоразнообразие, за замеделие без биоразнообразие, пластмаси, без това да си кажем как произвеждаме, как потребяваме. Устойчивото развитие днес дневния ред за него а, дава възможности за сътрудничество, за прокарване на нови политики и за успешен резултат. Надявам се, че всичко това ще продължим а, и в следващите законодателни периоди, и следващата комисия. И в заключение една кратка бележка. Всички страхове, още от началото на тази комисия, че имаме много амбициозен дневен ред и че ще, в резултат ще има ниски стандарти, дерегулация. А, мисля, че доказахме на всички онези, които се, имаха такива страхове, че не е трябвало да имат такива страхове. Направихме напредък, отбелязахме по напредък във всички области и това сега е една голяма възможност за европейската економика. Европа да бъде водач в света. Тази сутрин имахме среща с представители от Канада, Китай, Обединените нации и наистина казахме колко е важно водачеството във всички тези области. Благодаря много. Благодаря ви. Както казахте, нови методи на сътрудничество. Това е проблем с колегите ни от другите комисии. Наистина това са проблеми, които не могат да бъдат разделяни по този начин, ако искаме да вървим напред. Вие искате да правите големи неща по малките и незначителни такива, което е чудесно. С нетърпение очакваме съвместната ни работа и добрите резултати. В традиционния ми списък са включени имената на координаторите, които ще чуем най-напред. Започваме с господин Лиезе. Две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин заместник председател. Най-напред искам да подчертая, че миналата година проведохме много ползотворно сътрудничество и в началото на този пакет малко ускорихме нещата, но при всички положения резултатът беше положителен. Въпросът ми касае общите компетенции и метода на работа на комисията. През последните седмици Имахме много предложения от страна на комисията и а, за цел да се довърши работата преди е, европейските избори. Но предвид, предвид и работата, която имаме и преводачите, ще бъде много трудно да успеем. Така че ми се иска да подчертая, че има натиск упражнява върху парламента, натиск, който е изключителен персонал на комисията ни каза, че дори няма нужда повече да се консултираме с заинтересованите страни, докато аз като докладчик казах на комисията, че това просто е недопустимо. Имаме нужда да работим, да се консултираме с специалисти, за да си изградим някакво мнение преди да излезем с доклад и становище. На второ място, което, нещо, което е тясно свързано с предишното, беше изказана идея от комисията. Не знае дали е официално, но имам чувството, че идеята е да се приключи с всички тези предложения, но от две години не може да работим, тъй като има много важни въпроси, които все още не са готови да бъдат представени в парламента и в съвета. Не получаваме предложения от комисията от една страна и защото новата комисия ще трябва да влезе е, в дейност 6 е, месеца, 6 месеца. Така че има някои теми, които вече са спешни, има достатъчно такива. Ще трябва да се съберем в комисията на пленарно, да обсъдим тези спешни теми, по-специално развитието на нови антибиотици за човешка употреба да започнем с анализ. Започнете с анализ на въздействието. Дай, предложете нещо конкретно, за да може да работим колкото може по-бързо. Няма време. Благодаря ви, господин Павлович, от името на социалистите и демократите. Две минути. Благодаря, госпожо. Господин заместник председател, ние сме много доволни, че комисията, комисията приема нашите а, предложения и представиха се различни законодателни предложения. А, разбира се, ще е по-добре да има по-добре организирана работа, за да се избегне това а, свръхпроизводство на законодателни въпроси, предвид малкото време, не ни позволя да работим качествено. И при всички положения, като говорим за директивата за масата, ще направим усилия, за да приключим с първото четене още по този мандат. Сигурни сме, че а, вие със сигурност ще окажете подкрепа. Що се отнася до пластмасите, имаме два въпроса. Първо, сценариото определен от комисията за режим от 10 години и необходимо е време, за да се върви напред в научно-изследователската дейност. Не вярвам, че ще успеем да ускорим а, нещата. Второто е за някои видове продукти. А, директивата предвижда определени действия, т.е. държавите членки трябва да определят целите и трябва да се определи изходна точка и след това мет, мет, да се измислят методи, за да се получат, за да се постигнат целите. А, текстът трябва да бъде подобрен. И искам да подчертая, че що се отнася до кръговата економика, показателите, предложени от комисията, не ни изглеждат достатъчни. По-специално, що се отнася до целта за а, консумация на а, Смятаме, че трябва да преразгледат бъде текста в това отношение. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Вишневска, от името на ИКАРЕ. Przewodnicząca, panie komisarzu, przyjęty w lipcu го року. През парламент. През юли миналата година парламента гласува един доклад за дейността на Европейския съюз относно тайното развитие и се подчертава, че постигането на целите зависи от, от, от три въпроса, три, три стълба социален, екологичен и економически. Наскоро, особено в рамките по директивата, подчертахме, че политиката, свързана с климата, води до разходи в социално отношение и економическо. Така че предвид конференцията в Катовице и предвид предложението на комисията за дългосрочна стратегия в връзка с климата, искам да попитам конкретно какво мислите за зависимостта между тези три стълба – социален, екологичен и економически? Вторият въпрос Държавите членки, които имат економика, която много зависи от въглеродния са, е, например Силезия в е, нашата страна, могат ли да разчитат на подкрепата на комисията и разбирането на комисията, що се отнася до дългосрочната политика? И още един въпрос за ограничаването на емисиите от транспорта. Комисията. Защо Европейската комисия представи своите предложения в този сектор във връзка с транспорта, без да представи анализ, подробен анализ на въздействието на това предложение върху държавите членки, които имат по-нисък БВП. И друг въпрос. Комисията има план да помогне на тези страни, които са по-бедни, по, по -бедни, с победни на електричество. Какво е предвидено в това отношение? От името на АОДЕ, госпожа Рейс. Благодаря, госпожо председател. Правя го малко така на виста, Не смятах да взимам думата като координатор, но тъй като имам възможност да се изкажа. Аз също искам да се присъединя към Питър Лизи и господин Петичини е, често сме обвинявали комисията за известно забавене, говоря примерно за еднокрините нарушители или някои други сектори, но тук е, преди края на мандата трябва да извърши много неща в, кратко, в, в кратък срок, нещата стават сложни, по-специално за еднократната употреба на пластмасите. Ние тук се събираме всички заинтересовани лица, но всеки, когато срещаме, всеки говори за трудността да се таманят всички, цялата работа в такъв кратък срок от време. Освен това искам да, може би да чуя господин председател, на края на месец август ще може да навлезем в съществото на директивата и текста, който се предлага. Може би да чуем за да, какво ще каже за общото, глобалното измерение на това. Ние всички знаем какви са цифрите, те са ужасни. Щетите, които са нанесени от пластмасата на морските екосистеми, са всяка година 13 милиарда долара. Но някои експерти казват, че дори да рециклираме 100% пластмасата в Европа, а и в Штатите, в Европа и Штатите. Това няма да промени, няма да промени, промени съществено нещата, защото тук проблема е в Азия. И просто исках да чуя господин комисар, господин заместник председателя, начина по който ще вържем дипломацията, както го направихме с климатичните изменения и взехме е, ръководството още 92 в Рио, как ние тук ще се справим, какви са нашите аргументи, нашите оръжия. Uh, Благодаря, госпожа Олкън от името на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисаря Тимерманс за това, че е, направи, придаде такова голямо значение на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Това е едно от основните постижения на нашия парламент и както и вие самия казахте и за Европейската комисия. Конструктивно навлязохме в дебата за продуктите пластмасовите продукти за еднократна употреба, но ми се искаше да кажа, че регламента имаше един много лош ефект, а именно не можахме да наложим пълна забрана. Ще обещаете ли сега, че ще има ясна забрана за трудно разградимите продукти? Имаше агресивна кампания в полза на пластмасовите продукти в други части на света. И както вие правилно посочихте, ако това наистина е така, нещата стоят зле и се нуждаем от ясна забрана. Трябва да бъдем предпазливи по отношение на биоразградимите продукти. Не знам колко време отнема тяхното разграждане. Затова трябва да бъдем предпазливи, а не просто да разпишем биоразградими на мястото на старомодните пластмасови продукти. Просто нека да сме ясни. Миналата година в изявлението си за ЕС господин Юнкер каза, че трябва да се спазва принципа на субсидиарност и тогава чухме, че Генерална дирекция здравеопазване излиза с предложение, което ще има за цел да денационализира придаването на одобрения за ГМО. Ако това е така, това означава, че вече нямаме европейско законодателство в това отношение. И е трудно да регулираме пестицидите, инсектицидите и всички тези продукти, които се отразяват на пчелите и така нататък. Ако уреждането на този въпрос остане в ръцете на държавите членки, няма да имаме законодателство на европейско равнище. Осъзнавате това, нали? И това ще се отрази зле на защитата на околната среда, на биоразнообразието и всичко останало. Така че много ви моля, обещайте ми, че няма да приемете и че ще имаме единно европейско законодателство – и по отношение на пестицидите. And that concludes our first round. С... А, С това приключихме първия рунд. Да, благодаря. А, ще се опитам да отговоря възможно най-добре по силите ми. Някои от въпросите са много технически. А, да, някой на някой ще отговоря, но други ще ги препратя към колегите ми в комисията, които работят по тези портфолия. Ще започна с това за необходимостта, че всичко е спешно в тази област. Не е, не е намерение на комисията да поставя ненужно напрежение да оказва върху парламента. Ние имаме обаче от друга страна относително малко време а ни остава един огромен корпус от а, закони на нашите банки и в комисията, в парламента. И ако искаме а, нашите а, избиратели да се обърнем с чисто лице към тях до година и до година и ако вече има нещо, което конкретно сме направили, сме решили, ще е добре. И ако комисията каже, а, прекрасно предложение направихме, то е в парламента обаче или в съвета, тогава в очите на гласоподавателите, вие знаете, ние сме едно, те не правят разлика кой е направил, дали комисията не е работила както трябва, дали парламента е работил, не е работил. За тях това е Европа. Ние сме частици. Затова моите колеги в колегията изпитвате тази, това усещане за, чу, за спешност, за да се свърши това преди края на мандата. Не говорим за нови предложения, но си даваме сметка, че неща, които не са предложени до днес, вероятно няма да имат възможност да бъде решено по тях до края на мандата. Значи, ако сега направим предложение, това е вече предложение за следващата комисия, за следващия парламент, те да вземат решение. И с тази, това усещане за спешност, аз просто а, така притискам и колегите ми, прикамвам ги. А, ангажирайте се частно с триалога, с, а, а, така че от страна на комисията да сме сигурни, че няма да бъдем критикувани, че не сме а, направили а, нищо. Разбира се, а, самите членове на парламента, докладчици, те си имат мандат, но в края на краищата всички или ще ни ръкопляскат, или ще ни винят. Дали, ако сме постигнали или не сме постигнали резултати. Сега за антибиотиците. Дали става дума за за антимикробната резистентност отново. Миналата година приехме плана за едно здраве, стратегическия подход към фармацевтическите продукти. Едно от нещата, едно от действията и за да се свържат тези инициативи, това е разумно. Антимикробната а, резистенци, резистенция. Тук го намираме и в почвата, и в водите, и по отношение на а, човешкото здраве и на животните, резистенция към гъбични а, и а, за това по-ефективно пречистване на водите е много важно. Мисля, че тези дни ще гласуваме по доклада, така ли е? Няколко от предложените изменения се отнася до стратегическия подход, а и доста от, отлаганото приемане, което мисля, че ще вече гласуването ще е през септември. Така че работим по стратегическия подход към фармацевтичната индустрия, но трябва да признае, че е много техническо, много комплексно и тук ни трябва да се консултираме с много от заинтересованите лица, за да сме сигурни, че постъпваме правилно по отношение на една обща цел. Индикатори, Моето намерение е да гарантирам това да бъде нещо, на което стоим здраве, на което сме по-гъвкави. Т.е. да ги адаптираме тези а, индикатори и постоянно да могат да бъдат усъвременявани. Това е изключително важно. А, а, то се отнася до намаляването на а, продукти с еднократна употреба. Тук трябва да се приеме методология, но не съм сигурен. Това, което имаме на масата, доколкото знам, е базирано на всички данни, които имаме на наше разположение. Но ако не бъркам и ако впечатлението ми е вярно, виждам, че а, пазарите се развиват по-бързо, по отколкото ние прогнозирахме е ясно, че ще трябва да нагаждаме, да се нагаждаме към това бързо развитие. Тоест, ние оказваме влияние върху пазара и то до края, до възможните граници. Но ако те са още по-високи, защото наистина бързо се развива пазара, тогава разбира се, трябва да се адаптираме към това. Но имаме ли ясна методология и да не е оборима, необорима, мисля, че адаптирането към новите развития става по-лесно и в този смисъл можем да ускорим, мисля, че а, предвиждането на този въпрос. А, взаимозависимост между социално, економическо и екологично развитие. Да, разбира се, тези неща са взаимосвързани. Околната среда. За да подобрим околната среда. В миналото това беше нещо да хубаво да се направи. Днес това е нещо от съществено значение. Мисля, че ще сме изцяло на грешен път, ако си мислим, че има противоречие между устойчивост и социалните въпроси или устойчивост и економическото а, развитие. Ако говорим за устойчивост, не говорим само за околна среда. Говорим за социална устойчивост. Къде са работните места на бъдещето, като имаме предвид изкуствения мозък? Къде са работните места на бъдещето? Достатъчно умни ли сме, достатъчно гъвкави ли сме да гарантираме, че хората в бъдещето ще имат работни места. И това значи устойчивост. Къде е мобилността? Къде, на къде ще върви тя в бъдещето? Как ще се издадем а, една, а, един преход в мобилността, който да, не, да помага да не разрушава живота на хората? Това са все важни въпроси, ако искаме правилно да постъпим. Но едно нещо искам да кажа много ясно, да формулирам – трябва да се нагаждаме. Ако не го правим, към нас ще се нагодят от външни влияния. Или ние ще, ще страдаме, ще а, понесем а, а, ужасни екологични последствия поради повдигането на, а, на температурите, или пък ето пластмасите, прекрасен пример – Днес дори не знаем какво е въздействието на микропластиките върху нашето здраве. Микропластиките се намират навсякъде. Ще ги видите навсякъде. И в най-дълбоките места на океана, в телата ни, и в тази бутилка. 90% от бутираната вода съдържа микропластични вещества. Значи не говорим за някакви лукс неща, говорим за най-елементарни елементи. След малко пак ще се върна на пластмасата. А, това са неща, които имат огромно, ще имат огромно въздействие за бъдещето ни. Економиката трябва да се развива по един кръгъв и устойчив а, а, начин. Най- моето убеждение е, че унази част на света, която направи най-добре тази трансформация, ако наистина я направиш по-бързо, ти ще поженеш резултатите, резултатите, плодовете от това. И аз мисля, че една от най-голямите предизвикателства на нас, политиците, е това убеждение, което имаме, да го използваме така, че да убедим нашия суверен, европейските народи в необходимостта от това защото те далеч не са убедени, че имат роля и място в тази а, борба за, за устойчивост. Тоест, а, те само защ... те смятат, че ние защитаваме статуквото а мисля, че ще бъде погрешно от наша страна. Ще бъде наистина исторически трагич, трагичен провал, ако ние не усетиме спешността на това да убедим нашите хора, че този преход ще се случи и че ние играем роля в него. По отношение на оценката на въздействието, винаги правим такива оценки на въздействието, но може би а, съм а, пропуснал а, не мога тук да намеря а, а, отговора. А, го, говорих вече за това, че нямаме време. Споменах няколко коментари в глобален мащаб и трябва да кажа, че като се върна отново към пластмасите и тази заседание тази сутрин с представители на ОНЕ, Канада и и Китай някакси с стратегията за почистване, почистване на океаните като че ли уловихме духа на света. Това е много важна, огромна тема. И правилно е да се каже, че, прихода, че приноса от Европа е много малък, но ако има и Европа едно решение и то устойчиво, тогава нейният принос ще бъде огромен. Защото и китайците търсят решение. Те си дават сметка все повече и повече, че и туризма, и рибното економика, всичко се повлиява от липсата на решение. Така че нашия принос към а, решение на проблема в сравнение с други части на света може да е малък, освен нали, по отношение на околната среда, здравето, нашите а, плажове, където отидете, гму, а, ако отидете да се гмуркате, ще видите какво се, какво ще видите. Шокиращо е от моя личен обид, ще ви кажа. Така че за европейците е много важно, а, че ако Европа намери ключа към някои устойчиви решения, въздействието, оценката на въздействието, а, наистина честно смятам, че ще бъде а, а, от полза за всички, за Азия. Азия, начина по който реагира и то не само на развити страни, но и такива като Индоне... най-развити Китай, Индонезия, Тайланд. Всички тези държави вижда, че най-важните им економически лостове са засегнати. Особено рибното стопанство това липсата на решение. забрана на оксопластмасите. Както казахме, в пластмасовата стратегия. Ние после, много активно вървим по този път. В рамките на РИЧ на, има забрана върху оксопластмаси. Това е част от дневния ред. Процесът е поч... започнат по... в рамките, повтарям, на РИЧ. Аз ще продължа да ви държа в течение, когато стигнем до някои заключения работната група и субсидиарността. Аз не си не съм запозната, още не ми е докладвано по това, което конкретното, което вие казахте, но ще го разгледам. Аз съм председател на работната група и е моя отговорност. Ще, ще се запозная. Това мога да кажа. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Трябва да убедим и другите държави членки да ни последват по отношение на околната среда. Най-лесно е просто да се наложи забрана. Не е толкова сложно. Сега преминаваме към втория кръг от въпроси. Който иска да се включи, моля да вдигне ръка. Вече съм записала няколко члена на парламента, но ако някой друг желая също да участва, моля да се обозначи. Госпожа Гростет е първо. Си благодаря, госпожо председател. Благодаря на първият заместник председател, че се среща с нас. Както и колегите казаха, би казало, че е жалко. Загубихме първата част от първата половина от мандата, работихме за бавен ритъм и днес сме затрупани с работа. Това е чудесно, но вече малко късно. Малко съм изненадана няма място при вас за политиката на здравеопазването. Независимо от това, ендокринните смутите или техните последствия, успехите, които са постигнати и които трябва да продължат в, в областта на редките, редките заболявания. Борбата срещу рака, това касае всички. Борбата срещу затластяването, последствието за застаряването на населението. Всичко това, бъдещето и на биотехнологията, всичко това ако не говорим за всичко това, е много лошо. Това е отстъпление. Вие говорихте за конкретни решения, които трябва да вземем пред нашите избиратели. Здравната политика за вас не съществува ли? И това, което ме притеснява е, че се говори, че следващия път няма да има комисар по здравеопазването. Мисля, че в нашата комисия околна среда и здравеопазване ние ще бъдем много тези, които ще поискаме и настояваме политиката по здравеопазването, която е основна, основна и за економическия растеж на Европейския съюз, за равенството на всички пред едно сигурно здраве, достъпно за всички здравеопазване, трябва задължително това да бъде истинска политика, която да не изчезне от нашия Европейски съюз. Um, uh, um, Благодаря, господин Поч. Благодаря ви. Няколко въпроса във връзка с липсващите парчета от пъзела по отношение на устойчивото развитие. В рамките на седмата програма комисията трябва да изготви стратегия за нетоксична околна среда до 2018 година. Ние обаче не сме запознати с каквато и да е инициатива на комисията в каквато и да е инициатива на комисията в това отношение. Та ще се радвам да получа актуална информация относно приоритетните мерки, които прилага комисията, за да изпълни обещанието си. Вторият въпрос е простичък. Той е свързан с веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Трябва да се изготви стратегия и в това отношение трябва да е готова до края на тази година, т.е. до края на 2018 година. Бихте ли могъл да ни предоставите актуална информация и по отношение на стратегията за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Благодаря, господин Лавия. Благодаря, госпожо. Връщам се пак Европейската стратегия по отношение на пластмасите. Казва се, че 80% от пластмасата, която е в морето, идва от 10 големи реки. 8 в Азия и 2 в Африка. Което е очевидно, че Европа ще бъде лидер в стратегията, в борбата за намаляването и използването на пластмасите, но чисто обективно ще видим какъв ще е крайният резултат. Трябва да видим дали нашия подход и стратегия са правилни. Ако има технически альтернативи, има альтернативни материали, тези материали могат да позволи да се намали отражението върху околната среда, защото използваме повече хартия, ще имаме друг вид отражение. Но нещата трябва да се разглеждат комплексно. Може би трябва да помислим по темата. Става дума от една страна да не, да не намаляваме всъщност отражението върху околната среда на нашата економика, свързана с пластмасите. Thank you very much. Благодаря, госпожа Мелиор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Тимерманс, за вашето участие, за презентацията, която направихте. Но ми се иска да се върна на по стратегията на пластмасите. Аз се притеснявам е, как ще е, информирате по тази тема, защото винаги се разбира като някаква забрана и така се разбира от гражданите. И когато се говори по този въпрос, всички казват, да, всичко е чудесно, да, трябва да го направим отдавна, да запазваме околната среда, не може повече да използваме някои материали. Но, в крайна сметка, това, което прави Европа, е да налага забрана. Аз смятам, че от чисто протоколна гледна точка трябва да е, участва повече населението, да ги насърчим да бъдат по-активни. И втория въпрос, тази сутрин е, взехме решение също във връзка с дипломацията. Бих искал да знае какво е становището на комисията. Трябва ли да се назначи някаква комисия? Дали това е работа на комисията ЕВИ или комисията на ФЕД? Thank you very much. Madame Schreier-Pirik. Voorzitter, dank u wel. Dank u wel, commissaris. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Преди всичко, е, аз съм съгласна с вас относно пластмасите, че ще трябва да има задължение да се връщат, например, пластмасови, пластмасови продукти, както го прави в Холандия. Говорим всички за това и всички наши риболовци, които изнасят на, на, на, на, изнасят на брега пластмаса, трябва по-скоро да бъдат наградени за това, защото изчистват морето. И в е, кръвната економика трябва да се използват отново всички тези пластмаси. Това е нашата цел, това е валидно и за замеделието, и за... Но законодателство блокира всичко тук и трябва да го обясняваме, защото в Европа трябва да кажем, захванете се за работа и да гледаме на бъдещето като една цел. Има много обещания за поддръжка на тези малките предприятия. Всички могат да работят, но как може да намерим пари, които липсват в Европа, за да се осъществят проблеми? Има много сериозна бюрокрация. Благодаря. Господин Лавия, виждам, че имате още един въпрос. Пак се връщам на една друга тема в областта на целите за устойчивото развитие разбираме ми цели за намаляване на а, разхищението на хранителни продукти. През 2030 година трябва а, да се намали разхищението и направихме, това беше един приоритет а, и го включихме в пакета за кръговата економика, но това трябва вече да се прилага. Затова искам да опитам комисаря дали може да се, да се постигнат междинните цели в, с, с сътрудничество с държавите членки и информиране на гражданите. Защото от една страна е лесно в рамките на Европейските законодателство се въведат цели, цели но трябва да се види и как да се действа, за да се постига това, което е, е как да накараме гражданите на Европейския съюз да не разхищават храна. Um, any... Благодаря ви. Има ли някой друг, който би искал да зададе въпрос? No? Okay. Не. Ани, моля те накратко. De wethouder van Goeree Overflakkee zit hier in de zaal. Het gaat over de pulsvisserij die altijd heel duurzaam bezig is geweest. Nu gaan we met het klimaatakkoord op, op pad. En wat betekent dat? Да се върна на споразумението за климата. Бих искала да попитам какво ще кажете за малките семейни фирми – Знаете колко много въпроси се повдигат в това отношение. Трябва да се намери някакво решение за сектора, с което изчерпахме списъка на ораторите. Имате думата за отговор. Ще започна накратко по последния въпрос и ще отговоря на холандски. Не трябва да убеждавате Европейската комисия а да убедите колегите си в Европейския парламент. Ще започна с въпроса, свързан с здравеопазването. Всичко, което правим в това отношение, има пряка връзка с здравето ни. Преди малко говорихте за микропластмасите, които консумираме, когато дишаме, когато се храним, когато пием вода. Все още не знаем какво е отражението на оксопластмасовите продукти върху нашето здраве. Вижте какво се случва с биоразнообразието. Намаляването на биоразнообразието се отразява значително на здравето ни. Така че във всяко едно нещо, което прави Европейската комисия, винаги отчитаме здравето на хората. Госпожа Гростет каза, че някой някъде, може би в нейното политическо семейство, е предложил следващата комисия да няма комисар по здравеопазването. Уверявам ви, че никой никога в комисията не ми е казвал подобно нещо. Имаме много компетентен и способен комисар, който работи по въпроса. Господин Андрю Кайтис. Не мога да си представя, някой друг, който би могъл да отдели повече внимание а, на тази тема. Със сигурност вниманието върху тази тема ще се увеличава за в бъдеще, а няма да намалява. Да не говорим да няма комисар по въпроса. Е, да. Има някои национални компетентни органи, които... Да, председателя на съвета каза веднъж, че иска да намали състава на комисията. И да, ако той реши да съкръщава персонала на комисията, тогава не мога да обещая, че ще има комисара по здравеопазването, но всичко зависи от държавите членки, от столиците, а не от нас, тези, които работим в Европейската комисия. Относно стратегията за веществата, нарушаващи функционирането на ендокринната система. Миналата година работих с държавите членки за изготвянето на критерии за идентифицирането на тези вещества в биоцидите. Обявихме, че ще започнем да работим по една ясна рамка във връзка с ендокринните диструктори, които ще наричаме за по-накратко. Трябва да се вземат предвид последните научни становища и различните аспекти от различните сфери. В момента работим по изготвянето на тази рамка и ви предлагам да разгледате темата с господин Андрю Калайтис, да го поканите и да обсъдите въпроса с него. Определено се надявам, че ще постигнем напредък в това отношение. Относно стратегията за нетоксичната околна среда. Изключително сложна задача. Няколко паралелни е, процеса вървят във връзка с е, химическите вещества. Ще се опитаме да излезем с стратегия преди края на мандата ни, но тъй като краят на мандата вече наближава, не би трябвало да прибързваме. Отчитам обаче казаното от вас, а именно, че темата е важна за вашата комисия. Ще си извлечем заключение от провежданата в момента оценка във връзка с химическите вещества, включително и преразглеждането на РИЧ от химическите отпадъци и проверка на състоянието на законодателството за химическите вещества. Ще поканим и заинтересованите страни, за да продължим диалога с тях с оглед на последващите ни действия във връзка с забраната и економическите последствия от нея. Знаете ли, ще ви дам един прозаичен отговор относно последствията. По-голямата част от тези продукти дори не се произвеждат в Европа. Така че отражението на европейската промишленост в това отношение е малко. И отличен опит ще ви дам един пример. Аз съм активен като политик от 17-18 години в социалните мрежи. Аз бях един от първите, които ползваха социалните медии. Когато лансирахме плана за еднократните пластмасови продукти, включително и забраната, някой каза, оле-ле, е, Брюксел ще налага забрана. През последните 4 години никога не съм се натъквал на предложение, което да постига такъв голям успех във всички медии включително и в Обединеното кралство, в жълтите вестници и се запитах дали пък нещо не грешим. Инициативата по отношение на еднократните пластмасови продукти е добра. Понякога може да имате идея, която лансирате в неправилния модел, но пък друг път лансирате идеята в точния момент и в този случай именно това стана. Лансирахме идеята и над 80% от хората отговориха, че разбират, че е важно за околната среда и искат да има такава забрана. Все повече хора разбират какво е отражението върху тяхното здраве. Така че в този случай а, хората казват, вие говорите за толкова незначителни неща. Те са незначителни, да, за сламките говорим, за а, еднократните пластмас, чиниките за еднократна употреба – това са малки неща, но имат голямо отражение. Макдоналдс забранява пластмасовите сламки в много от своите ресторанти тук в Европа. И именно по тази причина, което показва, че нещата се променят. И аз съвсем не се страхувам от тази инициатива, защото европейците я желаят. Затова ще трябва да побързаме и да работим по нея и ще ни бъдат благодарни. Относно дипломацията. Да, изключително а, съм обезпокоен от случващото се на световната сцена, от новата форма на дипломация, която се изразява в, а, да кажем, на някой не ми пука. И това си има своето отражение в Европа. Ако пипаме предпазливо, е, действаме дипломатично, като вземем предвид е, действията на Франция, ако продължим със същия подход в Европейския парламент и в Европейската комисия е, и стигнем до споразумението от Париж, съм сигурен, че Европа може да играе водеща роля. Сигурен съм, че много държави ще ни последват. Дори администрацията на Тръмп да не ни последва, голяма част от САЩ, градове, региони и предприемачи, бизнеса ще ни последват и ще спечелим. Доста съм оптимистичен в това отношение. По отношение на е, зададения въпрос в областта на рибарството, дали ще се стигне до повишаване на е, цената? за рибарите. Рибарите няма да трябва да заплащат за новите риболовни устройства. Смята се, че цената за новите устройства ще бъде 0,16% от годишния оборот на сектора. Така или иначе, рибарите и сега заплащат цена за замърсяването на моретата. Поговорете с тях и ще видите колко много пластмасови продукти събират те в мрежите си. Пластмасовите отпадъци се отразяват и на биоразнообразието. Намираме части от пластмаса в всички морски обитатели. Хората вече не ако хората бъдат убедени, че не могат да консумират вече морски дарове, това означава да се сложи край и на доходите на рибарите, което това предложение, което правим, ще доведе до намаляване на пластмасовите отпадъци в морето и ще се отрази положително на цялата индустрия. С нашето предложение ние поставяме по-голяма отговорност върху производителите, което означава, че рибарите ще трябва да понасят по-малка тежест. В предложението за следващия фонд за морско дело ще има възможност за заплащане на рибарите, ако те вадят пластмасови бокуци от морето. Тоест, ако върнат на сушата пластмасовите отпадъци, изхвърлени там. Относно разхищението на храна, благодаря на господин Лавия за въпроса. Доста сложен въпрос ми зададохте. Едва ли ще мога да ви отговоря. В момента следим да приложим на време вторичното законодателство в това отношение. Вие ни попитахте какво правим. Ами опитваме се да изработим единна методология за измерването на разхищението на храна. Опитваме се да приемем и това, което поискахте от нас малко по-рано тази година. Изборите наближават, но аз ви обещавам, че до март месец ще получите това, което ви обещахме. А, да, имаш още един въпрос. на който ще отговоря последния начин. Ако създадем противоречие между хората, които работят в аграрния сектор и околната среда, всички ще бъдат губещи. Няма как да имаме устойчива околна среда без активното участие на селскостопанския сектор. Селскостопанските производители, тези, които работят а, с земята, са тези, които могат да я направят устойчива. Така че тези хора трябва да бъдат част от нашата политика. И това е идеята на предложението на Фил Хоган. Надявам се, че ще имаме ползотворна дискусия в това отношение, включително и с вашата комисия. Ако вашата комисия може да ни помогне да се засили екологосъобразността в сълскостопанската политика, то ще направите голяма услуга на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря много. И както казах в началото, искам да ви уверя, да уверя, че е, имаме абсолютен ангажимент по а, досиетата на масата и всичко, което предстои до края на мандата на комисията. Още веднъж благодаря господин заместник председател. Bye. Bye. Thank you very much. Bye bye.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 So, dear colleagues, уважаеми колеги, да започнем сесията за погласуване. Надяваме се, че сте си приготвили картите за гласуване. тъй като работих до 4.40 през нощта. Се извинявам, малко, малко съм по-бавна днес, и... но ми трябва вашата помощ, за да можа да действам обичайно бързо. И така, първо, готови ли сте? Имате ли картите за гласуване? Ето госпожа Гардини, май няма. Добре, готови сме вече. Първото гласуване е електронно, а компромисно за предложение за процедури за надзор над лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и създаване на Европейска агенция по лекарствата. Гласувайте, моля. Гласуваме. Край на гласуването. Приема се. Поздравление. Второто, пак електронно гласуване. Компромис по предложение за ветеринарно-медицинските продукти. Да, много дълго досие. Пак електронно гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Изцяло подкреп, пълна подкрепа, поздравления. Поздравявам всички, които участваха в този труден процес. Сега гласуваме по въпрос за устен отговор на комисията за конференцията през 2018 година в Катовице. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Същото е въпроса, пак въпрос към съвета пак по отношение на Катовице 2018. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по въпрос с, за отговор от комисията по лаймската болест. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Отново електронно въпрос за отговор от комисията рамка за мониторинг на кръговата економика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Също пак въпрос за даване на отговори. На, пак отново за кръговата економика. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по въпроса за отговор от комисията употреба на канабис като лекарствено средство. Моля, гласувайте. Тук това, което правим... А, май се опитвате няколко неща едновременно да свършите. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме на проекто предложение за регламент, възражение по ацетамиприд за употреба в биоциди от продуктов тип 18. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. А, отхвърля се, пардон. Сега гласуваме за бюджета за 2019 година, мандат за тристранната среща, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме изпълнение на пакета за кръговата економика, варианти за решаване на въпроси за взаимодействието в областта на химикалите, продуктите и отпадъците. Това е законодателство. Изменение 7. Кой е за? Против. Възражение отхвърля се. Изменение 6. За. Против. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8. За. Против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 53 за, против, въздържали се, отвърли се 54 за, против, въздържали се, приема се 55 за, против, въздържали се, отхвърля се 56 на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, да проверим втората част. Моля, гласувайте.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 въздържали се, отхвърля се. 64 в две части. Първа части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Може би да проверим втората част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Да, отново. Не вдигнахте ръце, така че. 65. Кой е за? Моля. Всички са за. Приема се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 69 за. Против. Въздържали се. Отвърли се. 70 за. Против. Въздържали се, отхвърли се 71. За, против. Въздържали се. Да проверим 71. От... Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 73 за. Против. Въздържали се. Отхвърли се 70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 За. Добре, приема се. 79 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 80 е. за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 да. За. Против. Въздържали се. Приема се. 83 за. Против. Отхвърля се. 84 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се 2 за, 2 и 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. И финално окончателно гласуване електронно, моля гласувайте. С край на гласуването. Приема се. О, и то единодушно. Много добре. Сега да преминем към а, двойно качество на някои продукти на единния пазар. Компромис 5. Кой е за? Против. It's a, you have a split vote inside APP, yes? Разделно гласуване на НП, така ли? Добре. Нека да действа. Начално гласуването. And it's closed. And it's adopted. Край на гласуването приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се приема се. 7 за, против, въздържали се приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се. Какво казах? 62 ли казах? Извинявам се. Гледах 62. Трябваше да го гласуваме. Добре, приема се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 13 без за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се почти от всички. 102 за, против, въздържали се. Приема се 184 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се. Нека да проверим 15-то. The vote is open. Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Изменение 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 118 за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, отхвърля се. 130 с устно изменение. Възразявате ли на устното изменение? Да попитам най-напред. Не. В такъв случай гласуваме 130 с устното изменение за против, въздържали се, приема се 132 за, против, въздържали се, приема се 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, компромис 4 за, против,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 против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се. Е НП, какво гласуват по 46-то? Тогава нека да проверим. Начално гласуването. I don't see what it... The vote is Край на гласуването. Отхвърля се. 47 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. Начало на гласуването. And the vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Сега преминаваме към гласуване на съобщението на комисията към съвета и парламента. Европейски план за действие, едно здраве срещу антимикробната резистентност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 Преминаваме към 96 за, против. Нека да проверим по 96-то начало на гласуването. Края на гласуването. Приема се. 94 за, против, въздържали се. Отхвърля се 97 за, против, въздържали се. Приема се 98 за, против, въздържали се. Приема се 99 за, против, въздържали се. Нека да проверим по 99-то. Край на гласуването. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 113 за, против, въздържали се, приема се. Агри 45 за, против, въздържали се, приема се. Агри 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 117 за, против, въздържали се, приема се. Агри 6 за, против, въздържали се, приема се. Агри... Изменение 118 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 121 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 121. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се. Приема се. 116 първа част за, против, въздържали се. Приема се. 125, 126, 146 идентични. Кой е за тези три изменения? Против, въздържали се, приемат се. 128, 147 и 130 са идентични. Кой е за? Против, въздържали се, приемат се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 129 за, против, въздържали се, приема се. Компромиса го приехме, което означава, че сега продължаваме нататък. Изменение 143 за, против, въздържали се. Нека да проверим по 143-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 144 за, против. Отхвърля се. 149 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 148 за, против. Въздържали се. Приема се 150 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Приема се 152 за, против. Нека да проверим 152 начало на гласуването. Край на гласуването. А, отхвърля се. Компромис 6 за, против, въздържали се. Приема се 161 за, против,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 Искате да проверим ли? Не. Добре, 169 за, против, въздържали се. Приема се 168 за, против, въздържали се. Отхвърля се 165 за, против, въздържали се. Приема се 166 за, против. 166 за, против, въздържали се. Отхвърля се 170 за, против въздържали се, отхвърля се, 171 за. Можем да проверим. Смята, че резултатът е идентичен на предходното изменение, но нека да проверим 170-то начало на гласуването. А, няма несъгласни. Така ли? Добре, край на гласуването приема се. Не виждам къде сме сгрешили. 181 за, против, въздържали се, приема се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, въздържали се, приема се. 190 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. 201 за, против, въздържали се, подхвърля се. 202 за, против,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 242 за, против, въздържали се. Отхвърля се 243 за, против, въздържали се. Приема се 248 за, против, въздържали се. Приема се 250 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се. Приема се. 260 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, Про... приема се. 262 за, против, въздържали се, приема се. 263 за, против, въздържали се, приема се. 263 казва председателката.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 277 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 284 за, против, въздържали се, отхвърля се. 285 за, против, въздържали се, отхвърля се. Или пък да проверим, за да се уверим. Край на гласуването. Приема се. Добре, че проверихме. 286 за против. НП. Против ли сте или за? Не знам. Добре, хайде от начало. 286 за против, въздържали се, отхвърля се сега за мнозинство. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. 318 за, против, въздържали се, приема се. Това пада 296 за, против, въздържали се, приема се. 298 за, против, въздържали се, приема се. Нека да проверим. 298. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 299 за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3-2 за. Против. Въздържали се. Приема се. 33 за, против, въздържали се. Нека да проверим 33-то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305 за, против, въздържали се. Приема се 306 за, против, въздържали се. Приема се 309 за и 310 за, против, въздържали се. Приемат се 311 за, против, въздържали се. Приема се 313 314 за, против, въздържали се. Приемат се 315 за, против, въздържали се. Приема се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 против, въздържали се, приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се. 331 за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333 за, против, Нека да проверим 333 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 335 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 337 за, против, въздържали се. 336 за, против, Ауде За се, така ли? Добре, приема се. 338 за, против, въздържали се, приема се. 339 за, против, въздържали се, приема се. Агри 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. 346 за, против, Въздържали се. Приема се 347 за. Против. Въздържали се. Приема се 348 за. Против. Въздържали се. Приема се 350 за. Против. Въздържали се. Приема се. Агри 30 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. 354 за. Против въздържали се, приема се. Агри 17 за, против, въздържали се, приема се. 355 за, против, въздържали се, приема се. 356 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 369 за, против, въздържали се, приема се. 370 и 371 за, против, въздържали се, приемат се. 372 за, против, въздържали се, при... отхвърля се. 373 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 392 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се. АЛДЕ против ли сте? Отхвърля се. 394 за. Искате да проверим, така ли? Добре. Проверяваме 393-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 394 за, против. Въздържали се. Приема се. 395 443 за, против, въздържали се, приемат се. 376 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 406 за, против, въздържали се, приема се. 407 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 407 да проверим. Мисля, че резултата беше ясен. Искате да проверим ли 407? Добре, начало на гласуването. Приема се. Извинявам се. 408 ягри 39 начало на гласуването. Не, за. Извинявам се, наистина съм много уморена, не съм спала. 408. Кабесан Руис. Малко късно вземам думата, но имам едно съмнение. Триста 93 проверихте, но не казахте какъв е резултат. Не си спомням да сте казал. 25 на 36. Та докъде стигнахме? 408 ягри 39 за. Против 408 и агри 39. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против. Въздържали се, приемат се. 409, 410, 412 за. Против. Въздържали се, приемат се. 40. Не, компромис 24 за против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, приема се. 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. 421 за, против, въздържали се, приема се. 422 за, против въздържали се, отхвърля се 424 за, против въздържали се, отхвърля се 425 за, против въздържали се, отхвърля се Агри 40 за, против въздържали се, приема се. Компромис 25 за, против въздържали се, приема се. 411 за, против въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 43 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се. Приема се. Агри 47 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Нека да проверим.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 Разбирам, но видях само две вдигнати ръце. Не знам дали тези ръце изразят мнението на цялата група. Проверяваме и по пет Начало на гласуването. Край на гласуването. But trust me, you didn't show... Моля ви, повярвайте ми, не вдигате ръка.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 Край на гласуването. Отхвърля се. 15 за, против, въздържали се. Отхвърля се 16 за, против, въздържали се. Приема се. Това пада. 21 за, против, въздържали се. Приема се. 16 adopted. You want to go back on 16? Искате да се върнем на 16, така ли? Добре, проверяваме 16-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Е, когато не е ясен резултата, прави проверка. В случая беше ясно. 22. За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 33 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, проверка по 35. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, въздържали се. Нека да проверим 46-то начало на гласуването. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. 47 за. Да, гласувахме го и го приехме. 47. 47 за. Против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 Приема се. И 3О за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверка. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 61 за. Against. Против. Въздържали се. Приема се. 63 пада, 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се. Приема се. 57 за против, въздържали се, отхвърля се, 58 за,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 Край на гласуването. Отхвърля се 7-4 за. Против. Нека да проверим по 74-то начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. И 3Б за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3 С за. Против. Въздържали се. Приема се. И 3 д за против, въздържали се, приема се. И 3 е за, против, въздържали се, приема се. И 3 ай за, против, въздържали се, приема се. И 3 м за, против, въздържали се, приема се. 7-6 за, против, въздържали се, приема се. 7-7 за, против, Нека да проверим по 77 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 7-8 за, против, въздържали се, приема се 7-9 за, против, въздържали се, приема се. И 3К за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се единодушно. Поздравление! Благодаря, че се съобразихте с мен. Извинявам се за смесване на някои от измененията. Сега приключваме заседанието за гласуване. Давам няколко минути да излязат тези, които няма да участват.

Well, um, uh, I would like to... Я бих ви приканил всички колеги да дадат възможност дискусиите да се водят навън. Моля НП. Бихте ли водили разговорите си навън, а ние продължаваме незабавно с точка 20 от дневния ред, предложение за регламент на Европейския парламент и съвета относно а, устойчивите органични замърсители, преработен текст. Докладчик е Джули Гърлю. Благодаря, господин председателю. Това е един, един прост преработен текст ако нещо въобще може да се нарече просто тук. Целта е да се е, въведе в съответствие текущото законодателство с усъвременения, усъвременената Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители, което се върши периодически. Името само по себе си говори. Това са вещества, които остават в околната среда продължително време, много пъти дълго, след първите години на появяването им. Това са исторически, са пестициди, индустриални химикали. Те влизат в хранителната верига и могат наистина да бъдат сериозни екологични последици от тях. Това е една от е, областите, в която работим и много от регионалните проучвания а, бяха а, повлияни благоприятно от новите измервателни технологии, които бяха невъзможни в миналото. Така че част от информацията, която сега имаме, особено по концентрацията на тези а, замърсители в а, Средиземно море и в а, а, Северно море, тази информация постоянно бива осъвременявана с нови данни. Откакто преди много години те бяха установени, периодично да биват забранявани или ограничавани, най-често забранявани, особено посредством много строги дерогации. Смятаме, че с Международната Стокхолмска конвенция, те трябва има достатъчно международен интерес и извършена работа, като се а, включват и нови химикали под чедъра на това законодателство и всичко това продължава в международен, като едно международно усилие. Това, което аз сторих, бе, коми, предложението на комисията е а, ясно и най-важното е, а, че а, признава новата роля на ЕКА. Аз а, внесах няколко изменения с цел укрепване на нейната роля. И говорих с нея и те смятат, че това трябва да бъде тяхна роля, макар че имат проблеми с бюджета. Това е Европейската комисия по химикали в индустрията. И всичко това се върси по поръчение на комисията и е много разумно, че ЕКА може да върши тази работа. Искам да повдигна един въпрос, който много ме тревожи липсата на оценка за въздействието. Комисията го каза и когато се изкажат, сигурно ще засегнат това дали изглежда не мисля, че е нужно такова, но това а, нещо, с което по принцип не бих се съгласила дори при преработени текстове. Трябва да има оценка на въздействието, но ще видим какво ще кажат те. Аз разбира се, като всички други си давам а, сметка за ограниченията във времето, а, ако искаме да приключим до края на мандата но това все пак трябва да се обсъди и между докладчиците в сянка, именно до липсата на оценка за въздействие. Тъй като, разбира се, в обсъжданията, разговорите с засегнатите хора, особено в случая някои от тези продукти, говорих с производители, хората смятат, че има последствия, които както по в екологически, в а, търговска а, гледна точка, имат нужда от оценка на въздействието. Трябва само да обясня. Виждате, че има две изменения от мен, които добавят а, а, тежест в технически смисъл и доста е техническо Естествено, не сме ние го направили, а трябваше да помолим експерти. Особено две от тях ще се спра, тъй като тук ставаше дума и за съдействие между отделни служби, но това съдействие се появи доста късно и преди да публикувам моите, да внеса измененията, много се срещах с специалисти по ДКБ и се оказа, че не се следват само нещата, които са пропуснати в Стокхолмската конвенция, т.е. лимити, които там ги няма. И тук е, това е въпрос, който трябва да обсъдим и да направим и промени. Особено, що се отнася до рециклирането, тъй като този въпрос се дискутира в контекста на рециклиране на отпадъци по Базелската конвенция. И си давам сметка от факта, че може би има нужда от малко още а, до разглеждане. Друг въпрос, който възникна у някои държави членки – а, около използването на ПЦБ-та в националните електрически мрежи. Комисията предложи да има абсолютен крайен срок те да бъдат а, извадени от а, мисля, че до 20-25 казва ораторката още не е решено. Винаги има разбиране, че тези промени ще станат тогава, когато цялото оборудване се подменя с по-ново. Но като казвам, че в някои държави членки, тревожното е, че много такива държави нямат, не могат дори, нямат никаква представа какво е какъв е процента на използването на тези вещества в електрическата мрежа. Така че как да знаят после какво да правят, когато ги изваждат от употреба. И тревожно е, че тази, коми... тази информация въобще я няма. И комисията ще трябва да поиска. Иначе не може да продължи нататък работата. Както казаха, то е съвсем неосложнено предложение. Аз съм го обсъдила с докладчиците в сянка и ще се придържаме към графика. Сега време е за докладчиците в сянка Максимо Полчи. Благодаря. Благодаря на докладчицата за извършената работа. Само мисля, че просто има неизбежни са някои 3, е, 4 е, и 12 измененията всъщност ограничават инициативата на Европа. Ще бъде полезно да се възползваме от присъствието на е, комисията, за да чуем техното становище. Що се отнася до измененията, които се надяваме да представим, най-напред целта е засилване на разпоредбите, които касаят процесите, които използват такива замърсители, които са вредни за здравето и по-голям, по-добър достъп до информация за населението. Второ, за заразените, места Стокхолм предвижда страните да работят, за да се приключи с това замърсяване с тези вещества. В текста на комисията не се говори, но като се основаваме на регламента за живак и това, което вече е направено, добре е и комисията и държавите членки да сътрудничат, за да открият замърсените места. За делегираните актове ще трябва да се говори за неограничено време, като се основаваме на позицията на парламента която трябва да позволи да се променят нещата под контрола на комисията и парламента. Е, Благодаря, господин председателю. Прочетах неодавна този доклад. Така че няма много детайлни коментари. Да, ЕКАРЕ приветства този доклад и бихме искали да благодарим за много а, добре свършената работа, особено по изменение 2 и 4, с което се а, пасва повече с регламента РИЧ. Имам обаче два въпроса. Може би е поради липса на познание от моя страна. Първо, това са новите правила и задължения за Европейската агенция по химическите продукти, за да може да изпълни всички тези задължения, произхождащи от регламента и за да гарантира това, че тази, тези нови изисквания ще бъдат изпълнени. За това са нужни финансови ресурси за ЕКА. Комисията може да хвърли малко светлина, вероятно, върху този въпрос. Е, дали ще бъде подкрепена агенцията? И второ, някои държави членки са много критични, когато става дума за неясни процедури, свързани с, е, с е, за сналагането на много стрикни лимити за някои химически вещества. ПДА, които не са особено запалими. Е, изменение седмо. Тук виждам някои ограничения, що се отнася до хармонизирането между Стокхолмската конвенция и РИЧ, защото целите им са различни. Така че ние тук имаме някои за тревоги дали можем да гарантираме яснота по всички процеси, особено когато се отнася до а, стойностите и лимитите и нивото на рециклиране в цялата а, кръгова економика. Как иска комисията да подходи, за да го направи по-прозрачно, като имаме предвид моите тревоги? Очакваме сътрудничество с другите политически групи и се надявам, че ще постигнем консенсус с съвета по време на този мандат на парламента. Благодаря. Залде, моля сега. Да, благодаря много, господин председател. Искам да благодаря на докладчика. Чудесна работа е свършена в нейната работа и скоро ще я финализираме, надявам се. Така както казаха преждеговорившите, е много важно а, и ЕКА да се включи. Един въпрос към комисията. Чух от различни държави членки, че не е ясно понякога как процедурата за номиниране на тези а, устойчиви органични замърсители ще се провежда. Да, комисията ще е водеща, но понякога държавите членки питат и имат усещане, че нищо не се прави по номинацията. Не е ли по-добра идея да имаме повече прозрачност и по-ясна процедура за номиниране на тези попс или е, устойчиви органични замърсители? Благодаря много. За зелените левица, моля. Сега мнение. Mr. Eagles, you are bigger now. <laughs> so, excuse me. А, председателя се извинява, да. Да, благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на Джули за работата и наистина Понякога детайлните изменения са окей, okay, но а, ние приветстваме всичко това и, и, и това, че искате хармонизиране с Стокхолмската конвенция. Знаем сагата по някои от тези вещества продължава се с години и това нагаждане е много важно. Благодаря ви за това, защото е важно наистина да гарантираме Знаеме, че става дума за попс или устойчиви замърсители, но е важно когато рециклираме, да сме сигурни какви са лимитите и че те са на лице. И не само за а, нови продукти, но и за тези, които ще бъдат рециклирани. Искам а, само да направя един голям коментар и един въпрос по изменение 12, още доста страници. Първият ми въпрос е и това ли е от комисията? Това може би е би имало формата на въпрос, но е важно какво прави докладчика в сянка. Тя казва, че поради по-доброто регламентиране. Аз винаги чета внимателно. Това, което ние изискваме е ЕКА. Тя ще види дали едно вещество попада под тези органични замърсители. И правейки го това, ще направи списък от списък от социално-економически индикатори, които трябва да бъдат оценени. Аз мисля, че за идентифицирането дали едно вещество е устойчив органичен замърсител, трябва да има и социално-економически анализ. После го правите, след като вече той влезе в списъка на тези вещества, но за целите на идентификацията какво е ПОП, не е нужно да се опира чак и до социално-економическите обстоятелства. Искам да чуя от комисията за какво става дума, защото имаме две страници социалните разходи, реалността да бъде постигнато, дали ще проработи. Така че аз не съм сигурен дали тези неща като наличност, достъпност трябва да принадлежат към едно такова, такава оценка, защото смесваме нещата и за мен това няма да бъде добро регламентиране. Затова много ясно формулирам въпроса си към комисията, какво мислят за това. Разширение от страна на докладчика в Сянка. Благодаря. Надявам се, че ще има време сега за представителя на Зелената ли, на левиция.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 прилагането на по-стрикни, по-сурови е, условия. Жалко, че получихме много късно този текст. Не ни остана време да го проучим е, подробно, но това не е, е повина на Европейския парламент. Мисля по-скоро, че това е един много технически документ и ще имаме нужда от повече време, за да проучим всички елементи. Промяната на приложенията ще бъдат прияти с делегирани актове, което не ни харесва. И бихме искали да говорим за това на равнище докладчици в сянка. А от друга страна, процедурата, която предлага комисията, също не ми изглежда удовлетворителна. Не ми се иска парламента да има само съветническа роля, но и да има право да отхвърли някои неща. А освен това, изключението за парафина не ни е, удовлетворява и трябва също да се запълни, е, запълни дневния ред, когато говорим за е, когато говорим по-специално за продължителността на живот на тези отпадъци. И въведохме определени стоености за тези замърсители, но има някои изключения. По-специално, що се отнася до някои продукти от строителни операции, рециклирани продукти, за играчки за деца, домашни е, потреби и така нататък. Мисля, че трябва да определим тези вещества по-точно в рамките на е, отпадъците и не смятам, че тези изключения са оправдани. А освен това, Някои държави, членки, не спазиха тези разпоредби в духа на Конвенцията на свобода Стокхолм. Някои, е, в някои държави членки тези продукти продължават да бъдат изхвърлени в е, водите, така че това е нарушение на Стокхолмската конвенция. Що се отнася до е, гражданското общество, това трябва да бъде приоритет а не само за нашата група. Така че аз моля да се поработи отново по този въпрос заедно с обществото. Сега комисията, господин Халик. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. И благодаря на госпожа Гърлинг за проекто доклада и за коментарите, които вие добавихте, както и на нашето предложение. Както вече бе казано от докладчика, Регламента за органич... органичните замърсители бе прият 2004 година и изпълнява Стокхолмската конвенция, която също в тази година влезе в сила. И тази конвенция е глобален договор на Обединените нации, се отнася до химикали от глобално значение, устойчиви органични замърсители. Вече го знаем, те бе обяснено, те остават в околната среда десетилетия, те са токсични, партуват из е, цялото земно кълбо и са заплаха за всички, за хората, а също и за всички животни и всички живи организми най-общо. Ето защо се проведаха преговори, бе а, приета и влезе в сила тази конвенция, за да се подходи към ПОПС в глобален мащаб. Там се трансферират всички задължения а, на страните по законодателството на Съюза и се хармонизира на законодателство, което а, а, е също, от което част е и тази международна конвенция. Всичко това предизвик, бе предизвикано от нуждата да се хармонизира а, процедурата за вземане на решение с Лисабонския договор и предложихме да използваме делегирани изпълняващи актове, а в допълнение даваме на ЕКА една роля, вменяваме и една роля, тъй като гледаме на нея като на а, основния орган, където се събирате научно познание – защото конвенцията изисква научни, научно-технически принос, за да се бъде всичко от полза за, за всички, да се създават синергии по отношение на химикалите в Европейския съюз. Допълнение ние предлагаме някои изменение на процеду... разпоредбите за докладване и мониторинг в съответствие с дневния ред за по-добре регламентиране и проверката на целия процес. По този начин се информира обществеността по-добре в държавите членки и също така и се гарантира адекватно докладване по изпълнението на Стокхолмската конвенция. Също съвременяваме и някои дефиниции, за да бъдат в съответствие с най-последните законодателни актове, като например РИЧ. Така че основната цел на този регламент е е изпълнение на конвенцията и основната цел на конвенцията е премахването на лос или попс на английски, за да се защити човешката околна среда. Това се има пред... Това всеки трябва да го разбере, когато погледне тази конвенция. Докладчика споменава а, липса на оценка на въздействието. Ние в нашото а, предложение не намираме нужда за такова, защото това е просто модифициране на тази конвенция и задълженията, функционирането на държавите членки. Просто имаме едно усъвременяваме и затова не виждаме нужда от оценка на въздействието. И повдигнати бяха въпроси за, за участието на ЕКА. От бюджетна гледна точка смятаме, че нашето предложение взема предвид очакваното натоварване с работата, и като вече имаме опит по отношение на, това, на работата на ЕКА. И всъщност ние вършим част от работата, като а, сключваме договори с външни а, договорители, външни изпълнители. И сега обаче тази работа ще се върши от ЕКА и а, увеличаването на задълженията и се отразява в бюджета, който и се предоставя. А, към някои от по-конкретните въпроси, които бяха повдигнати в същия този контекст, бих желал да започна с социално-економическите съображения и дългия списък от критерии по изменение 12 на проекто доклада, представен от докладчицата. И ние, както виждате от нашето предложение, ние не предложихме такъв, не сме предложили такъв списък. Този списък съдържа информация, която ще се е, съдържа в досие, изготвено от ЕКА, с цел да помогне на процеса на номиниране на нови органични замърсители. Да, трябва да се отбележи, че няма задължение по силата на конвенцията или, или регламента да се номинират нови такива ПОПС. Е, зависи от самите страни, ако искат да номинират такива а, е, устойчиви органични замърсители, т.е. ако има нови кандидати за такива, те трябва да бъдат включени в процеса, залегнал в конвенцията. Този процес предвижда да, един преглед от така наречен комитет по, а, от 31 на научни работници, учени и експерти, номинирани от съответните страни. А, те преглеждат предложенията за включване на нови замърсители. А, всяко предложение от, се изисква да бъде прило, към него придружено с досие, което да включва информация и по силата на анекс Д на конвенция, т.е. за скрининг критериите. Тези критерии са с цел да се види дали един а, химикал отговаря на критериите да бъде устойчив замърсител. Това е една от а, е, интервенциите, които едно от изказванията, които тук направихте, именно идентифицирането на устойчивите замърсители. Тук няма социално-економически съображения. Това се прави само на научни критерии. Тези критерии всъщност са по е, свойствата на химикала. Въпросът е дали един химикал има такива а, свойства, които са залегнали в Стокхолмската конвенция. Така че има си процес по самата конвенция, има списък от информация, която трябва да се преду... да придружи предложението и там да бъде разгледано от комисията по преглед на ПОП. И тогава вече тези критерии се стигат до заключението дали, че един а, едно органично вещество е устойчив за мърсител, т.е. изготвя му се рисков профил от комисията по преглед и на глоба, в глобален мащаб се събира цялата информация за него, и се, за да се установи, че рисковете а, при използването на този а, агент са наистина в глобален мащаб и засягат всички страни, които биха го използвали. След тази стъпка вече комисията по прегледа прави така наречената оценка на управлението на риска. Тук вече те разглеждат детайлно на альтернативни възможности да бъде заместена в, в, в използването. Именно тога, това вече трябва да бъде включено в процеса защото номинирането се базира само на научни критерии. П зададени въпроси дали държавите членки могат да предлагат предложения. Да, могат. Ние вече имаме много а, а, здраво поставена процедура а, за сътрудничество с а, държавите членки. Правим такава а, среща по тези а, вещества, в която участват представители на държавите членки и вече ангажираме и ЕКА до известна степен, макар и малко по-ограничено, защото тя няма мандат за това, но имаме такава една експертна група, която работи по разпоредбите на РИЧ и тук се приближават критериите на едните и другите. Така че ние не виждаме нужда за номиниране, на процес за номиниране и залягането му в а, а, предложението. И на, и на това се дължи нашата, липсата на предложение от наша страна за такава номинация. Сега последната точка, господин председателю. Някой от, тук от депутатите спомена а, за един списък от ДКБ, за да ви информирам. През 2010 година страните се съгласиха за така наречените полихронизирани бифен, бифенили. И това решение бе взето на международно ниво и бе включено а, изключение за рециклиране на продукти, които съдържат тези химикали за да позволи рециклирането до дадена степен. Тази, това е изключение от, в рециклирането е включено в анекса към регламента за ПОПС, където са описани всички тези полихронизирани бифенили. И последно през 17-та година бе преразгледан, но все още не е отразен в нашето предложение поради времевата близост но бе решението взето на международно ниво не включва рециклиране. А, значи няма такава, такова, а, такава отстъпка за рециклирането. Има и рестрикции за използване на ДКБД и това ограничение обаче не е свързано с изключение от рециклиране. Всичко това е представено в, докладчик, в доклада и наистина не става дума за изключение или да, позволение да се изклю... да, да бъде изключен от възможност за рециклиране. Ние предложихме така този текст. Вярно е, че предложихме текста на докладчика, защото тъй като от нас се поиска да направим предложение и всъщност тук се обединяват всички елементи. Решението на заседанието на страните, решението по РИЧ и мандата, който получи комисията от съвета да преговаря на конференцията на страните. Защото те взимат решения, комисията има нужда от мандат от съвета и на базата на този мандат тя преговаря. И обединявайки тези три елемента, ето какво сме включили списъка на ДКБЕ. Благодаря. Благодаря за вашето детайлно обяснение. Да, комисията винаги дава детайлно обяснение. Някой иска ли да добави нещо? Ще почна отзад напред. Да, много подробно беше, но не достатъчно подробно, защото още два въпроса бяха заобиколени. Така че аз предлагам че това можем да го направим с докладчиците в Сянка и комисията по време на нашата бъдеща среща. Да, доста техническо е, но мисля, че е много важно, защото а, а, подхожда към а, въпроса, справя се с въпроса за моят нов анекс, а, който дава едно по-добро регламентиране – това е, трябва да бъде дискутирано между мен и колегите и можем тогава да а, стигнем до решение. Що се отнася до финансовите ресурса ЕКА, комисията не отговори на този въпрос. Наистина, моето разбиране, и аз го обсъдих с генералния директор на ЕКА, има разпоредба в бюджета – още не сме договорили адре, а, е, бюджет, но вече а, е, имаме а, е, идея и генералният директор е удовлетворен. Тоест, той не поставя въпроса. Така че искам просто господин Пиека да знае това. Мисля, че остава само още да кажа Полич, господин Пауличи. Спомена за а, Стокхолмската конвенция и хармонизирането, това не съм го премислила и може би трябва да го обсъдим с докладчиците в сянка. Не съм, да, съм отворена евентуално да го изменим и можем да го обсъдим. Очаквам. Ще уреда следващото заседание на докладчиците. Първото заседание – и дискусията с докладчиците в Сянка. Срока е 27 юни за внасяне на изменение, а ще се гласува на 10 октомври в пленарна. А не, не, коригира се, не в пленирна. Тук няколко бележки са грешни да, при мен. Сега скачаме на точка 21 пристанищни приемни съоръжения за предаване на отпадъци от кораби. Този път няма да направя грешка. И господин Егалт ще бъде първият, тъй като той е нашия докладчик и има думата сега. You, same... Благодаря, господин председател. А, сега поне знаете кой е правилния ред на ораторите. Благодаря ви. Това е становище за комисията Тран. За мен е удоволствие да видя, че докладчикът на Тран е тук. Имаме представител от името на АОДЕ. Вие съчетавате две личности в една. Любопитно ме е да видя как ще слете тези две личности. В стратегията за пластмасовите продукти на комисията – се включват две законодателни инициативи. Едното предложение за пластмасовите продукти за еднократна употреба, а второто предложение е свързано с отпадъците в океаните и моретата. Една трета от отпадъците в моретата и океаните се хвърлят директно в моретата и океаните, останалите две трети идват от сушата. Предвижда се създаването на стимули за корабите, за да транспортират те на борда си отпадъците от моретата и океаните на сушата. Ще се прилага една такса, като колкото повече отпадъци биват транспортирани на сушата, толкова по-малко ще трябва да заплащате. Това е стимул за прехвърлянето на отпадъците в, на сушата. За сега няма специализирана система за такси на пристанищата. Европейската комисия се опитва да направи изчисления за различните системи, които се използват на различните пристанища, което е чудесно. Според мен това е важна промяна, която ще даде възможност на всеки един плавателен съд да а, пренесе отпадъка до сушата. Аз като докладчик подобрявам допълнително а, предложението на Европейската комисията. Така, например, по отношение на понятието зелен кораб – Смятам, че за да покажете, че вашия кораб действително е зелен, екологосъобразен, то тогава трябва да имате отстъпка от таксата. Това е за да стимулираме наистина корабите да се превърнат в зелени кораби. Това е една от важните промени. Ще проведем и специална дискусия за риболовните принадлежности, за рибарските кораби, защото сред отпадъците в морето и океаните има и много рибарски мрежи, които биват изпускани и изгубвани. Тези рибарски мрежи също трябва да бъдат взимани на корабите, защото много от тези мрежи пряко се отразяват на морската екосистема и нанасят економическа загуба за плавателните съдове, така че и това до някъде е проблем. И аз като докладчик предлагам да преминем към някакъв фонд, в който, когато закупувате рибарска мрежа, да бъдете стимулиран на края на нейния жизнен цикъл да я върнете обратно на пристанището. По този начин ще гарантираме, че тези мрежи няма да остават в моретата и океаните и няма да накърняват околната среда. Като цяло докладчикът е доволен от предложението на Европейската комисия. Смятам, че аз засилвам някои понятия в някои отношения. Смятам, че е добре да приложим на европейско равнище подобни поведения да се превърнат в престъпни деяния. Комисията решила да не включи офшорните платформи. Не съм сигурен, че това е добра идея. Нека да помислим защо да не включваме офшорните платформи. Добре е да чуем когато вземете думата, защо не сте ги включили? Не можем ли да подобрим допълнително предложението, като ги включим? Това са нещата, които се опитвам да направя като докладчик. С а, нетърпение очаквам да чуя докладчиците в сянка и а, искам да изготвим едно отлично становище, един отличен доклад. А, да не забравяме, че трябва да работим и с съвета, който прие общия подход – и ние тук в парламента трябва да се уверим, че ще бъдем достатъчно силни. Благодаря на докладчик. Сега господин Гамбус от докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Благодаря най-напред и браво за свършената работа по този доклад за становище. Предложението за директива не е нещо ново, се вписва в рамките на Европейската стратегия за борба срещу пластмасовите отпадъци, особено това, което е в моретата, мрежи, риболовни уреди и така нататък, с което се отразява естествено върху морските системи. В Каталония, в, моята, в моят избирателен район, ние сме много силно засегнати в зоната на Делта на Лебър. Засегнати сме от климатичните промени. Записани сме в списъка на тези региони и гражданското общество е информирано за необходимостта да се защитават тези изключителни зони различни плажове, различни региони. Свършихме доста много работа, но като законодатели трябва да работим и да набелязваме цели, за да може тези кампании да бъдат провеждани, за да може нашите плажове и морето да бъдат чисти, не само чисти и почистени от пластмасовите отпадъци, но от всичко, което се изхвърли от корабите. И съм много доволен, че вие говорите във вашия текст за петролните платформи. Но не зная какво отражението на тези платформи върху отпадъците в моретата, а и както сте решили да ни обхващате газовите платформи. Мисля, че трябва да се направи едно проучване на въздействието от страна на комисията, за да се види какво, какъв ще бъде ефекта, какъв, какви ще бъдат разходите така че запазваме правото да внесем изменения по този въпрос за риболовните уреди. Искам да привлека вашето внимание върху някои програми, които съществуват вече, които са задължителни за риболовците, за предприятията, процеса за рециклиране, с система за връщане изнасяне на брега, което е добре, но мисля, че има и други системи и трябва да имаме все пак известна гъвкавост, за да може да се приспособим към действителността на всеки пристанищна зона. Благодаря, господин Екот, за вашето представене. Мисля, че ще изготвим един чудесен текст и ще работим заедно по анализа на изменението. Сега да чуем представителя на социалистите и демократите. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчика за чудесно свършената работа по този въпрос, за предложенията, които са изключително добри. И това становище, е, мисля, че е, трябва да бъде ясно за всички, че е крайно време да се борим срещу изхвърлянето на отпадъци в моретата, да имаме по-отговорно отношение и тази директива е изключително, изключително важен етап. Има много микропластмаси, които продължават да бъдат изхвърлени в моретата. И не знае, но има огромен брой а, а, частици на литър, което е ужасно. Така че добре да си набележим амбициозни цели. Важно е да говорим за тази директива в комисията ЕНВИ. Така, какви са мерките, които са необходими, за да се постигнат тези цели? Мисля, че предвид е, структурата на финансите, е, мисля, че трябва да има една система, която да е специфична, както обясни наш, нашия докладчик, която система да е глобална на 100%, за да може корабите да бъдат е, насърчавани да връщат отпадъците, а не да ги хвърлят в морето. Що се отнася до отпадъците, това, което е, е необходимо, е, например, да се включи проблема с филтрите, които филтрират газовете от е, корабните двигатели, които се изхвърлят. Мисля, че е добра инициативата е, риболовците да връщат отпадъците, които са хванати в мрежите и те да получават някакво възнаграждение за това. Някаква награда. Такива проекти съществуват, например, в е, Саксония, в Германия, риболовците, които изкарват на брига отпадъци, получават премия. Говореше се за е, тайните, е, за устойчивите органични замърсители, парафина, например, което, който се използва в различни продукти, материали и за момента този парафин трябва може да бъде изхвърлен в морето след 12 морски мили, както е в Северно море, което е много голям проблем. Световната морска организация реши да разгледа тази тема наскоро, защото всички този парафин се връща, изхвърлят морето на плажовете. Не е кой знае. Мисля, че мерките не са достатъчни. И искам да се обърна към комисията. През март зададохме въпроси за парафина и не сме получили отговор от комисията все още. Но аз ще съм много доволен, ако отговорите на тези въпроси на Европейския парламент относно парафина. Питам се пък и дали е достатъчно тази мярка, която е предложена, е достатъчна за да ограничи замърсяване с парафин. А от друга страна не съм съвсем удовлетворен от предложението на комисията, което беше подчертано доволен съм, както каза докладчика, но просто трябва, тя да, това предложение да бъде подобрено. Е, our... Благодаря ви. Както каза докладчикът на МВ, аз не съчетавам две личности. Аз съм докладчик в Сянка. ще говоря от името на колегата, който казва благодаря на докладчика. На този етап бих искал да благодаря на докладчика за проект. Остановището в голяма степен предложението на докладчика изяснява предложението на комисията и засилва текста. Единствената питанка на този етап е свързана с задължителните разширени отговорности за производителите относно риболовните съоръжения дали комисията не би могла да ни помогне малко повече, като обясни защо предлага това, което прави. На следващо място, кой ще трябва да поема разходите? Ще трябва ли да има нови изисквания към риболовните към рибарите. Няма ли да осложним допълнително нещата? Очаквам с нетърпение работата си с докладчика и докладчиците в Сянка. А сега ще говоря от мое име, от името в качеството ми на докладчик в Комисията по транспорта. Благодаря на Комисията за предложението. То наистина отива в правилната посока. Аз имах възможност в рамките на няколко дни да участвам в една а, мисия, на която видях проблема с отпадъците в морето и океаните. Би било чудесно, ако можехме с тази директива да решим всички проблеми. Но няма да можем, ще трябва да поработим допълнително. Та, да се върна на предложението за директива. Насочили сме вниманието си върху тази част, която е в правомощията на Комисията по околна среда. Трябва да има стимули, трябва да има санкции относно отпадъците, трябва да помислим как точно да структурираме това. Комисията също може да ни помогне. Рибовните принадлежности и съоръжения също са голяма тема, защото те нанасят големи щети на морската среда, защото плавателните съдове продължават да извършват риболов без да се интересуват от риболовните съоръжения. Трябва да имаме и по-изчистено понятие за това, което разбираме под зелен кораб или кораб, който взема предвид околната среда. Очаквам да видя какво ще се случи на дискусиите в Комисията по транспорта и на дискусията тук, защото за мен е много важно конвенцията Марпо за предотвратяване на замърсяването от кораби е важна, но не винаги страните по Марпол взимат предвид и околната среда, така че нека да включим международното измерение. Предложението на комисията в това отношение отива малко по-далеч. Иска ми се тук да сме толкова амбициозни, колкото и в законодателството за разхищението на водата. Just не можем просто да заменим всичко с МАРПО. От гледна точка на Комисията по транспорта, <laughs> мисля, че това е в общи линии непряката такса, която ще обсъждаме в Комисията по транспорта, но вероятно ще обсъждаме и тук. За мен е логично да го направим. От друга страна пък не мога да преценя до каква степен това ще помогне или ще отежни работата на пристанищата. Много интересно досие. Вървим в правилната посока. Ще подобрим чистотата на пристанищата, моретата и океаните. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Очаквам сътрудничеството ни. Благодаря. Госпожа Бонафе е последната в списъка ми. Благодаря, господин председател. По пакета за кръглата економика Видяхме, е, че е много важно решаването с отпадъците, но и е, от тази гледна точка няма да не се изключват е, и отпадъците, които се произвеждат от корабите. и в случай на корабите това е, това е щета за морската флора и фауна. Така че, може би е много важно, като първа точка, пристанищата да разполагат с адекватните структури и трябва наистина, за да може да имаме наистина зелени кораби. И също един друг въпрос е този, че трябва да има системи, които да обезкуражават всъщност изхвърлянето на отпадъци като има специални тарифи, например, които не могат да бъдат за сметка на риболовците, които в мрежите много често събират какво ли не. И което говори много за здравето на нашите морета и затова трябва да помисля малко повече. Но искам да цитирам един проект, който е експериментален в, едините, в Тосканската област – който ще бъде представен следващата седмица в Европейския парламент. И в този проект се казва много ясно, че за два месеца експеримента бяха събрали от пет риболовни кола с 650 кг отпадъци от морето. Значи, или те се за, за, или се хвърлят в морето, или се изнасят на брега. Така че вие разбирате колко е важно, благодаря на докладчика, че повдигна този въпрос, колко е важно да се даде на държавите членки отговорността за управлението на тези отпадъци и да търсят някакви альтернативи, варианти, фондове. А, това, мисля, че риболовците, които участват активно в пасивния риболов, те трябва да бъдат считани като собственици на отпадъците и съответно да заплащат за това. Това поведение. Е, смятам, че в е, е, техното поведение и техните, техното дейност ще трябва да бъдат отразени в нашето становище. Благодаря. Госпожа Бочинска от името на комисията. You, uh, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Позволете ми най-напред на всички да благодаря за положителните думи, по отношение на предложението ни. Благодаря на Комисията по околна среда за това, че се занимава с тази тема. Това е законодателно предложение, което има за правно основание транспортна разпоредба, но взема предвид измерението свързано с околната среда, както и целите по отношение на околната среда, свързани с намаляването на замърсяването на моретата и океаните, от корабите и намаляване на изхвърлянето на отпадъци в морето и океаните. Ще отговоря на някои от въпросите ви. Ще се позова също така и на доклада на докладчика. Радвам се да чуя тук, както и в Комисията по транспорта, подкрепа за това, че сме възприели подхода за а, неналагане на специална такса тук в директивата. Отпадъците не трябва да се изхвърлят в морето и затова е важно да имаме система, която да а, улесни нещата, да, за да може да работим по-ефективно. От една страна създаваме стимули посредством а, данъчно облагане, и също времено изискваме да има подходяща пристанищна инфраструктура. Това, разбира се, е голямо предизвикателство, признаваме го, но ще има и схеми за възстановяване на разходите, които ще позволят на пристанищата в Европейския съюз да подобрят качеството на приемните съоръжения, с които разполагат. Много от вас споменаха конвенцията МАРПО, Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби. Европейското законодателство, за разлика от Марпол, има за цел да стимулира доставянето на отпадъци в пристанищата. Искаме да имаме ефективна правна рамка. С тази директива ние не може да контролираме изцяло това, което се случва в открито море и в океаните. Радвам се, че докладчикът каза, че е необходимо да засилим различните понятия и че трябва да има наказателно преследване на плавателните съдове, които изхвърлят отпадъци в открито море. Приветствам предложеното изменение, включено в доклада в този смисъл. Възникнаха много въпроси, свързани с плавателните съдове, включването на плавателните съдове в подхода за непреките такси. Смятаме, че това ще насърчи плавателните съдове да донесат на сушата всичко, което събират в морето. Докладчикът попита дали няма да се стигне до там плавателните съдове да трябва да плащат за това, е, което стоварват на сушата. Точно в момента обмисляме кой е правилният инструмент и кой е правилният финансов стимул, който да може да обхване само единствено плавателните съдове. И разбира се, вземаме предвид ам Та може да се създаде схема, която да от държавите членка, която да обхваща част от финансирането. И за това приложение четвърто е добре дошло. Понятието зелен кораб – Определено бихме искали да помислим допълнително върху това понятие, но трябва да бъдем предпазливи, защото понятието трябва да бъде ясно. Да не се включват и други отпадъци, а не само тези, които в момента са изброени в приложение 5. Затова първоначално предложихме да имаме акт за изпълнение – защото трябва да пипаме предпазливо. Каквото и понятие да приемем за зелен кораб, то трябва да ни върши а, работа и да а, ни помогне да постигнем поставената цел. Имаше въпрос и за за водата ще помислим. Същото се отнася и относно резервуарите. някой попита доколко Европейската комисия и Европейския съюз могат да окажат влияние върху евентуални промени на Марпо. През октомври ще има среща и тогава ще обсъдим отпадъците в моретата и океаните и ще помислим за забрана за изхвърлянето на парафин в моретата и океаните, но както знаете, международните преговори винаги отнемат дълго време, но наистина се нуждаем от ефективен инструмент, за да опазим морската среда. И ако искаме да го направим, трябва да действаме посредством международна конвенция, защото в противен случай няма да имаме необходимия контрол. Може да контролираме това, което се случва на пристанищата, включително и в контекста на Международната конвенция, но ако нямаме международна схема в международен план – няма да може да постигнем желаната цел и да стигнем до по-чисти морета и океани не само в Европа, но и в света като цяло. Смятам да спра до тук. А, да, офшорните платформи. Много сложна тема. Сложна е, защото в Марпол офшорните платформи са включени в дефиницията за кораби. Бихме действали последователно, ако включим това понятие и в директивата за пристанищните приемни съоръжения. Но възникват някои правни въпроси, как точно да постъпим. В момента проверяваме дали могат да бъдат разяснени правните моменти. Например, когато отпадъка вземе от платформата, отпадъка се превръща не от отпадък от кораб, а отпадък, който бива транспортиран. Е, трябва да помислим върху правните аспекти, да видим дали в този случай влизаме в обхвата на настоящата директива. Благодаря ви за изразената подкрепа. Ще се радвам да работя с вашата комисия, комисията по транспорта и комисията по риболова и се надявам да стигнем до добро решение за пристанищните приемни съоръжения. Благодаря ви за това, че бяхте кратка. Докладчикът, предполагам, не иска думата. Искате! Имаме още 45 минути. Мога да ги използвам. Не, не, ще бъда кратък. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за всичко свършено. Може би две-три неща, които бяха споменати. Първо, за плаващите платформи в нашето разбиране – да, газта е част, газа е част от това, но трябва да се направи един анализ и ни го очакваме, защото искаме да разберем от правна гледна точка дали е свързан и да имаме различните гледни точки. Така че ние ще го разгледаме и където е нужно ще подобрим. <clears throat> За зеления кораб, идеята за зелен кораб, ние смятаме, че е важно това да го поставим като една концепция, защото ще бъде стимул за хората на корабите да импруват, да подобрят справянето се с отпадъците и да им се дадат стимули, да им се намалят таксите по този начин, посредством един акт за изпълнение. Има имахме дискусия по отношение на риболова за нас основната тревога е, че ако не се занимаем с пасивното пасивния риболов, тогава няма да имаме стимул да към хората. Т.е. един анекс, който да разписва ресурси или фондове за тази цел – а, така че ще чуем от докладчика какъв вид отговорности ще поемат държавите членки. Но мисля, че тук трябва да се добави нещо, иначе само повишаваме общите е, такси. Благодаря на комисията и за подкрепата за а, криминализиране на някои от тези дейности, какво правят. И последно, а, чух, а, че докладчика в Сянка на каза, че когато правим измененията, това го правим преди а, а, а, еднократното тестуване се провежда. Искаме да сме сигурни, че е всеобхватно. От нашата гледна точка и едното предложение и другото е, е, могат да имат място. И за това ние имаме основания да направим нашето предложение по този начин и а, а, става дума за забраната на използване на пластмаса за еднократна употреба. А, и тя е много важна. Благодаря. Това беше възможно най-краткото и благодаря, че ми дадахте думата. И все още ще можем да погледна, да гледаме матча, който тече. Благодаря за това, че се постигне едно така взаимно удовлетворение по това досие. До 8 юни тази година трябва да се внесат а пък през септември да се финализира и през октомври ще бъде гласувано. По-точно, да, на 26 юни е кра... краен срок за внасяне на измененията. С това приключваме и желая ви приятна вечер.